че не можахме да вземем положително решение по време на нашето заседание. Но и Европейският съвет не можа да направи а, това. А, липсата на единодушие по това решение а, действително е стъпка назад за държавите от Западните Балкани и за нашата политика спрямо тях а, и ще застраши процеса на а, създаване на мир и стабилност. Това не означава за нас обаче, че спираме до там. Означава, че трябва да положим още по-големи усилия. Знам, а, мисля, че трябва да подчертаем, че в съвета няма разногласия относно европейската перспектива, която искаме да дадем на държавите от Западните Балкани искаме да засилим а, ангажимента си и това виждане се споделя от всички държави членки. За всеки в Европейския съюз е ясно, че този регион е много близо до нас, в задния ни двор и че там трябва да се предприемат още нужни реформи. Европейският съвет дълго обсъжда темата миналата седмица и се взе решение да се отложи решението за почване на преговори до навечерието на срещата в Загреб през 2020 година. Съветът поддържа ангажимента си да работи за намиране на път и на решение, което ще е стабилно за бъдещето. Още веднъж потвърждавам колко е важно, че Северна Македония и Албания трябва да продължат с пътя на реформи, за да се доближат от една страна до европейските държави, но тези реформи от друга страна са нещо, което хората от гражданите на държавите искат. За нас трябва да има ангажименти към европейските ценности. И отново искам да подчертая, колко уважаваме стъпката подписване на Преспанското споразумение от страна на Северна Македония. Също така приветстваме политическата воля, демонстрирана непрекъснато от правителството на Албания, въпреки тежката ситуация. Обедена съм, че тези усилия ще бъдат възнаградени рано или късно. Благодаря, госпожо министър. Сега давам думата на комисаря Хан от името на комисията. Мадам президент. Госпожо председател, уважаеми депутати, Миналата, миналия четвъртък на Европейския съвет лидерите на Европейския съюз не изпълниха ангажимента си за започване на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Большинството от държавите членки бяха готови да дадат зелена светлина за започване на преговорите за съжаление не всички, когато трябваше да се вземе решение. Нека да се възползвам от тази възможност тук в Европейския парламент, за да благодаря на министър Тупорайнен за личната й ангажираност и усилия за намирането на решение няколко дни преди срещата на съвета по общи въпроси. Както знаем, това се оказа невъзможно, но въпреки това искам да, в присъствието на членовете на Европейския парламент бих искала да ви благодаря за вашите усилия. Фактът, че не беше възможно да постигнем споразумение, буди дълбоко разочарование. Нека да повторя това, което казах миналата седмица в Люксембург след този неуспех, че това не е славен момент за Европейския съюз. Сега се намираме в задънена улица. Не бива да забравяме, че се има единодушие по едно нещо, че Западните Балкани се нуждаят от много по-смели решения, като това от Преспа. След като ние миналата седмица не умяхме да изпълним обещанията си, трябва да видим как да се отговорим на следните въпроси. Къде са нашите стимули, за да катализираме подобни споразумения? Къде е нашият ангажимент да подго... помогнем на онези, които поеха тежки политически рискове? Това, което липсва е честност. Политиката на разширяване е заложена в договорите ни. Не става дума да сме мили към нашите съседи, а да продължим процеса, който е започнал отдавна, което е в геостратегически интерес на всички ни. Държавите от Европейския съюз трябва да видят колко сериозно е ангажирането им относно интеграцията на Западните Балкани. Северна Македония и Македон... Северна Македония и Албания не са виновни. И двете държави направиха това, което се искаше от тях, дори повече. Ние го признаваме в докладите за напредъка им. Значителни реформи бяха извършени в Албания и Северна Македония в областта на върховенството на закона, съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. В Албания има напоследък значителни постижения. Преспанското споразумение беше историческо постижение на базата на, на решителността да се преодолеят пречките от миналото в името на едно светло бъдеще, както беше сключено по-рано и споразумение между Северна Македония и България. Тези държави и техните граждани сега са дълбоко разочаровани. Те не трябва обаче да губят надежда нашата ангажираност с Западните Балкани остава непроменена. Европейската интеграция е и остава от стратегическо значение. Това е от наш взаимен интерес. Затова Европейският съюз ще се върне към този въпрос преди срещата на върха в Загреб през май 2020 година и аз очаквам положителен резултат тогава. Комисията ще продължи да подкрепя Македония и Албания, за да продължат реформите в интерес на гражданите и да продължим да им помагаме да се подготвят за тяхното бъдеще в Европейския съюз. Сега е време да застанем зад гражданите на тези страни, на целия регион и да ги подкрепим. Напълно разбирам разочарованието им. Искам да ги насърча. Ние трябва да им помогнем да се преодолее тази ситуация. От е, страна на комисията ще бъдат положени всички усилия. Благодаря, господин комисар. Сега започваме Изказване от името на политическите групи. Господин Ковачев от името на НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Групата на НП е дълбоко разочарована от неспособността на съвета да започне преговори с Северна Македония и Албания. Общото ни разбиране е, че решението на съвета изпраща ужасен геополитически сигнал – противовес на интересите на Съюза в този регион. Не можем да чакаме до срещата на върха в Загреб идната година. Трябва да се опитаме да поправим грешката максимално бързо. Този блокаж ще има политически последици не само в двете въпросни страни, а в целия регион. Европейският съюз не изпраща последователни послания. Българското председателство след 15 години е, от срещата в Солон върна в дневния ред на Европейския съюз темата за разширяването. В наш интерес е Северна Македония и Албания отново да присъстват в дневния ред. Русия, Турция, Китай, Саудитска Арабия горят от нетърпение да увеличат влиянието си в този регион, ако той бъде лишен от европейска перспектива. Европейският съюз трябва максимално бързо да си възвърне доверието на гражданите на тези страни. Трябва също така да инвестираме достатъчно средства за комуникация, така че да се контрира пропагандата против Европейския съюз, Западните Балкани нуждаем се от действия в много политически сфери. Например, изпълнението на споразумението между София и Скопие не е удовлетворително. Някой път се питам защо само под натиск отвън страните се събуждат от съня на манипулацията и от историческите манипулации по-специално. Наистина, Интеграцията на Европейския съюз не може да зависи само от смелостта на един човек, който да решава всички натрупани отдавна проблеми. А, всеки следващ, който дойде на власт, да унищожава постигнатото. Трябва да насърчим а, държавите членки, които са блокирали процеса, да спрат блокажа, да започнем преговори с Северна Македония и Албания. Знаем, че тези преговори ще продължат дълго и много бързо трябва да си възвърнем доверието на младото поколение в Европейския съюз. Благодаря ви. Kovacev, Благодаря. Господин Ковачев, бихте ли приели въпрос с син картон? Моля за момент търпение. Normally... Казват ми и наистина е вярно, че е, при първите оратори не допускаме въпроси с син картон. За това, за да спазя тази практика, ще отхвърля искането ви за задаване на въпрос с син картон. Следващият оратор е госпожа Пири от името на социалистите и демократите. Благодаря. Аз искам да приветствам господин Шафири, говорителя на парламента на Северна Македония. Ще говоря за следното. Северна Македония и Албания работиха много и проведоха реформи, спазиха обещанията си. Сега Европейския съюз трябва да действа и да започне преговори. Северна Македония е кандидат от 14 години и чака комисията през последните 10 години да даде зелена светлина. всичко, всички усилия комбинираха в подписването на споразумението от Преспа. И по този начин се сложи край на диспута между Северна Македония и Гърция от последните повече от 20 години. Такава смелост не демонстрираха европейските лидери, по-специално френският президент господин Макрон. Европейският съюз искаше да поеме а, отговорност а, и да спази обещанията си, но това не се случи. И сега страда нашият имидж. Европейският съюз а, често пъти а, се произнася по въпроси, в които не може да се намеси. А сега. А, там, където можехме а, действително да се намесим с голям ефект, не го направихме. И чакането на среща на върха ще бъде твърде малко и твърде късно. Сега господин Кючук. Въпреки голямата подкрепа на държавите членки, за трети път за 16 месеца Европейския съвет не се съгласи да започнат преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Това е много разочароващо решение и ще има последици. Това е историческа грешка. Ние не изпълняваме това, което сме обещали многократно. И това, което стана, може да подкопае опита да се стабилизира региона. Министър-председателят на Северна Македония поиска преждевременни избори. Затова настояваме Европейския съюз да преосмисли това решение. Северна Македония и Албания многократно са доказвали, че са част от европейското семейство, особено по време на миграционната криза и те имат всички основания да искат да се започнат преговори за присъединяване. Всяка държава трябва да се преценява според собствените и достоинства тъй като ние минахме през такива преходи за присъединяване неодавна. Знаят, че това е бюрократична процедура, но понякога има и политически съображения. Ако искаме да се започнат преговори, това трябва да стане своевременно, преди срещата на върха за Западните Балкани в Загреб. Иначе ще се загуби мечтата на региона за част от Европа и ще превърне този район в една сива зона. Благодаря сега от името на зелените господин Бутикофер за две минути. Фрау президент. Госпожо председател, един а, известен французин а, каза за един вид политически решения следното. Това е по-лошо от престъпление. Това е грешка решението на съвета да не започне преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания е грешка с исторически мащаб. Благодаря на Доналд Туск, Жан-Клод Юнкер, госпожа, господин Хан и госпожа Тупорайнен и всички, на всички вас, колеги, които съвсем ясно намерихте критични думи за това. И въпреки, че Европейския съюз не сдържа думата си, въпреки стратегическото късогледство, въпреки срама, към хората от Северна Македония и Албания и съветът унищожи техните надежди. Въпреки това, ще гледам напред и се обръщам към президента Макрон. Господин президент, Изолирахте се по този въпрос, но Европейският парламент е готов да пусне мост към вас. Ако прочетете нашата резолюция, ще разберете, че ние имаме желание да участваме в процеса на реформи, на преговорите, който вие искате. Но Молим ви, поправете грешката си, не оставяйте Северна Македония и Албания навън пред вратата, защото ние не сме си подредили още собствената къща. Благодаря. Сега от е, името на идентичност и демокрация госпожа Бонфриско за една минута. Микрофон за урата. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз има много голям интерес да разшири отношенията си с държавите от Западните Балкани. Но в този регион има много дълбоки белези, които са заплаха за Съюза. Има влияние на Русия и Китай, има големи организирани престъпни мрежи. Политическия живот се ръководи от олигарси. Повече от половината население на Албания са мисиомани. 95% са мисиоманите в Косово. всичко това, както и идеята да се присъедини към Европейския съюз Турция, задълбочават миграционната криза. Може би е добре да се мисли за една обща политика в външните отношения. След като се стреми към обща външна политика, към единна външна политика, Европейският съюз трябва да мисли внимателно какво прави. Нека не е, разочароваме гражданите за пореден път. Благодаря, госпожа Фотига. Преди пет години господин Юнкер направи изявление по разширяването на Европейския съюз, което доведе до реална криза в отношенията ни с Западните Балкани. Вие го знаете най-добре, господин комисар, колко усилия са необходими от ваша страна лично, от вашите служители, от наша страна, от страна на политическите лидери на държавите членки, за да се преобърне този отрицателен процес. И двете страни Албания и Северна Македония заслужават да бъдат започнали преговори. Те изпълниха всички критерии след, след дълги години на изчакване. И а, сега, в самото начало на новият мандат, получиха плесница от съвета. Аз а, разбирам тези страни. Макрон подкрепен от Нидерландия и Дания, заложи основите на следващата криза с Западните Балкани. Това може да бъде много опасна криза. Това решение трябва да бъде преразгледано максимално скоро. Благодаря ви. От групата на Обедената левица господин Кологло. Благодаря. Знаете, че Западните Балкани са най-уязвимото място в Европа. Там знаете, че започна първата война след края на Втората световна война, войната в Югославия. Ние трябва да защитаваме европейското тяло, така да се каже. И сега Северна Македония направи историческа стъпка, сключи преспанското споразумение с а, а, Гърция срещу популистите и националистите. А, и сега, вместо да подадем ръка на а, господин Заев, а, ние го хвърляме в политическа безредица. Вместо да изнасяме демокрация, солидарност, а, европейските ценности, ние изнасяме собствените си политически проблеми. трябваше да присъстват тук политици, които да чуят тези думи. И мисля, че трябва да прекратим политическите игри с малките държави. Малките държави имат нужда от помощ. Те са малки, но са добри държави. Благодаря, господин Касталдо е следващият оратор. Не съм сигурна, че е в залата така че ще дам думата на госпожа Совко за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Факт е, че нашата институция даде начало на стратегията за Западните Балкани и силно подкрепи координацията на мерките е, и законодателствата в Северна Македония и Албания са Кико Минотер. Дълбоко разочарована съм заедно с цялата ни политическа група от заключенията миналата седмица. Северна Македония и Албания усилено работиха за да направят компромиси. Е, ние всички се надявахме, е, че усилията им ще бъдат възнаградени с положителен сигнал за откриване на преговорите. Обратно, сега тези страни биват зашлевени през лицето. В процеса на хармонизация и Северна Македония и Албания често трябваше да отхвърлят привлекателни предложения от други страни в света. Така сега регионът се открива към други играчи. Те могат да навлязат там, откъдето ние сме се оттеглили. Това решение представлява стратегическа грешка. То ще има отрицателно отражение върху доверието към Съюза и е, ще срине всичко, което е направил до сега Европейският парламент. Искам да благодаря на комисаря Хан за усилията му, но за съжаление сме свидетели на липса на визия сред някои от членовете на Европейския съвет, което не позволява да бъде доизграден до край процесът е, на мир. Е, аз лично познавах е, този почтен и достоен човек е, Жак Ширак. Той започна процеса в региона. Хрватското председателство положи много усилия за стабилността в региона. Тя е важна за Европейския съюз. Времето ни е ценно днес вечерта. Трябва да го спазваме. Благодаря ви. Следващият ни оратор за минута и половина е господин Пикула. Благодаря, госпожо председател. Не започването на преговори с Северна Македония и Албания историческа грешка на Европейския съюз, блокиране отново напредъка поради политически съображения от страна на малко на брой държави членки. Онези, които казват парадоксално, че искат да обновят Европа. Северна Македония и Албания изпълниха всички наши условия. Невероятно е как Европейският съюз не признава проявеното политическо, политическата смелост на Северна Македония. Също и това, което беше направено в областта на реформата на съдебната система от страна на Тирана. Реформите и присъединяването бяха паралелни процеси в Европейския съюз. Необходимо е да имаме ясна визия и действия преди да стане твърде късно, тъй като има много други играчи, които искат да разширят своето влияние в региона, което не съответства на нашите ценности. Европейският съюз може да бъде обновен, може да бъде надежден международен партньор, само ако даде личен пример в непосредственото си съседство. Господин Сежурне за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, ще бъда лаконичен. Аз съм за разширяването. Аз съм за това двете страни да могат да станат членове на Европейския съюз. Но как да добавим още два стола около масата, където заседава съветът, след като подобни дискусии биват блокирани. Аз съм а, а, уверен в интересите на Европейския съюз. А, а, трябва да защитаваме интересите си. Трябва да имаме възможност ние самите да защитаваме интересите си преди е, да мислим за разширяване. Когато сме проевропейци, това според мен е правилна позиция. Трябва да се попита как да реформираме съвета и начина по който той взема решение, преди да добавим още два стола около масата. Това е моята позиция. Смятам, че тя е прагматична. Ние трябва да бъдем прагматични и трябва да мислим за Европа след 30 години. Аз мисля за тази Европа и не искам народите на Европа да станат евроскептично настроени, именно защото виждат колко неефективна е нашата политика. Благодаря за една минута, госпожа Штрик. Европейският съвет трябваше да спази обещанието си към Северна Македония и Албания и да укрепи стабилността и мира на Западните Балкани. Вместо това, това той нанесе удар на хората там. Трябва обективни критерии да диктуват началото на преговорите и е, тези държави е, спазиха това. Франция, Холандия и Дания промениха правилата на играта в е, техния ход. И сега ще има последици за хората в Северна Македония и Албания ще бъде застрашен мирът и стабилността и демокрацията в целия регион. Хората усещат, че няма желание от страна на Макрон да признае, че те спазват условията. Искам да припомня, че въпреки това европейските институции са за продължаването на процеса, водещ към започване на преговори и съветът трябва да се присъедини към това. Госпожа Бирт. Не... Благодаря. Какво ли не се прави? Това може да е обяснението за настояването за присъединяване на Северна Македония и Албания. Има недостатъчно развитие на тези страни. Албания е преобладаващо мюсулманска. Има най-силно концентрация на джихадисти. И най-голямата джамия е показателен случай. Transparency International в индекса си за корупцията даде още по-низко място на тази страна. В, в Северна Македония слабото участие в референдума за споразумението в Преспа също е показателно. Милиарди евро са отклонени обаче като помощ за присъединяването на тези страни. Благодаря, колеги. Преди да преминем към следващия оратор, искам да приветствам нашите гости. Имаме сред нас негово превъзходителство Талата Шафири, председател на парламента на Северна Македония. Ние го приветстваме с добре дошъл тази вечер. Вие сте Добре дошъл на този дебат по въпроса за започване на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Приветстваме ви и ви пожелаваме плодотворни срещи тук в Европейския парламент. Следващият оратор за една минута е господин Томашевски. Струва ми се, че... че той не е в залата. Затова за минута и половина давам думата. Не, извинете, има някои промени. Момент да видим какво е положението. Господин Касталдо има думата. Благодаря, госпожо председател. Липсата на решение в Европейския съвет и поредното отлагане на преговорите с Албания и Северна Македония е огромна историческа грешка. След множеството постъпки предприяти от парламента, сега сме в небрано лозе. Защото със сигурност народите на тези страни се питат – Какви са нашите намерения? Албания и Северна Македония направиха много жертви, за да стигнат до този момент. Бе постигнато историческо споразумение с Гърция. Това нямаше да е възможно преди години. Ние обещахме на двете страни, е, че ще се отнасяме към всяка от тях според нейните заслуги. Така създаваме много сериозен прецедент и отваряме вратите на Бал... Западните Балкани е, за навлизане на нашите стратегически опоненти. Господин Ердоган а, е, има интереси в региона. Аз приветствам а, е, присъствието на председателя на Северно-Македонския парламент тук. Виждали сме се и преди. Бъдете търпеливи. Не може съветът да ви блокира за постоянно. Uh, Господин Билчик, решението на Европейския съвет от последната седмица разклати една от най-стабилните политики и онова, което беше консенсус, сега се превърне в геополитически проблем. Аз съм постоянен докладчик за, за Сърбия и ще ви кажа, че а, незапочването на преговори с, с Северна Македония и Албания е една от най-големите ни грешки а, към процеса на разширяване. А, разширяването, изпочването на преговори е от нас общ интерес. И а, Франция, а, Холандия и Дания отхвърлиха а, започването на преговори, но ако искаме влияние по света, трябва да а, се погрижим за влияние а, в. А, нашето съседство. Северна Македония дори промени името си, за да отговори на изискванията. Европейското обединяване доведе до много повече сигурност. Не бива да забравяме обаче, че в Турция нещата са обезпокояващи и имаме нужда от стабилност на Западните Балкани а, те трябва, тези държави трябва да станат не само част от Европейския съюз, а и европейски успех. Нямаме право на грешка. Благодаря, госпожа Сантош. Има думата за една минута. Благодаря, госпожа председател. Аз съм дълбоко разочарована. Същото разочарование, което изпитват народите на Северна Македония и Албония, които виждат как се блокират техните надежди за членство в Европейския съюз. Двете страни изпълниха критериите за започване на преговори. Те извършиха реформите, които се искаха от тях и не могат да спрат до тук с това решение. Съветът отваря благодарение на Макрон на пътя за други играчи в този регион. Ако Европейският съюз не можа да демонстрира стратегическа визия, лидерство и да се покаже като надежден партньор, има риск да загубят доверие към нея. В Европейския парламент обаче ние ще продължим да се борим за да бъдат изпълнени направените от нас обещания. Благодаря господин Гроше за една минута. Благодаря. Дълбоко съжалявам за решението на съвета да не започне преговори с Северна Македония и Албания. Особено съм разочарован от това, че не бяха зачетени компромисите, които и двете страни трябваше да направят по пътя си към Европейския съюз. Чух, че се нуждаем от реформа на институциите, може би и на процеса на присъединяване, преди да започнат преговорите. Това обаче не може да бъде бариера, ако е на лице достатъчно политическа воля. Изпращаме ясно послание, че в момента Европейският съюз е институционно неспособен да подкрепи страни, ангажирали се с европейските ценности, с европейския път. Това е много погрешно послание в настоящия момент на толкова геополитически игри в близост до нас. Това е особено вярно за Западните Балкани, където Северна Македония е една ярка звезда в регион на демократичен опадък и растящ популизъм. Северна Македония е много малко пространство, през което Европейският съюз може да насочи лъчна надежда за региона. Е, защо? Тото, ако няма европейска перспектива, ще има популизъм и корупция. Трябва ясно да заявим това. Колеги, стриктно ще отнемам думата на всеки, който не спазва времето си за изказване. Вече закъсняваме. Сега следващия. Има много предизвикателства пред европейските държави членки. Предстои Брексит. Защо точно в този момент е, да започваме преговори с много бедни държави в е, Европа. Е, с висока безработица, недобре действащи институции. 60% от албанците, според проучване на Галъп, искат да напуснат Албания. Европейските държави се опасяват с основание от миграционна вълна. И тези усилия да се разширяват границите на Обединена Европа трябва да бъдат преосмислени. Нека да помагаме по друг начин, чрез структурни фондове, да спрем този процес на преговори. По този начин можем да подкрепим тези държави и да предотвратим влиянието от други места. Благодаря. Господин Жонца. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Авторитетът на Европейският съюз пострада след последните решения. Оказа се, че интересите на Франция са по-важни от интересите на останалият Европейски съюз. Северна Македония беше изпълнила всички критерии и това беше ясно за всички македонци. И за това смятам, че Европейският съюз се компрометира. А това не е добре за целият Европейски съюз, не е добре и за целият регион на Западните Балкани. Северна Македония има открит път към НАТО и направи много, за да постигне това. А, може би а, имаме работа с, с, с а, акт за отмъщение. А, госпожа Фондерлайн беше за започването на преговори, но отхвърлянето на комисаря на Франция може би да е причина за това решение. Господин Николао Алванус. жертвите на държавите от Балканите бяха някакъв вид империалистическа политика. Бяха им наложени множество неща, но членството в НАТО и в Европейския съюз не може да се наложи против волята на народите, защото ще бъде победа на капиталистите. Сега се отхвърли началото на преговорите, защото Франция и други държави бяха против. А това ще означава, че ще има економически спорове между Европейския съюз, е, държавите от НАТО, е, Северна Америка и другите държави от региона. А последиците за населението е, се пренебрегва. Преспанското споразумение беше подписано за да подкрепи европейската перспектива на Северна Македония. Разбира се, че тези държави ще оцелеят и извън Европейския съюз и НАТО без империалистически попълзновения и ще определят сами економическото си бъдеще. Господин Кобилиус, за една минута. Уважаеми колеги, излишно е да се повтаря, че решението на съвета от миналата седмица бе погрешно и много лошо. Много, много лошо. И няма нужда да се повтаря, колко важна е политиката за разширяване на Европейския съюз, колко важна е била, колко важна е сега и несъмнено колко важна ще бъде в бъдеще. Няма нужда да се казва колко мъчителни реформи бяха направени от правителството в Северна Македония и в Албония, и до каква степен те се чувстват предадени, предадени от нас. Това, което трябва да говорим днес е много простичко. Какво ние самите трябва да променим в Европейския съюз, за да не поставяме целият процес на разширяване на Съюза в капан, заложен от една държава членка. Преди да преминем към реформи, трябва да създадем една проста роля или традиция. Да питаме държавите членки които са блокирали процес на разширяване в съвета, да дойдат тук и да обяснят защо тяхното правителство е гласувало против. Тогава ще можем да обсъждаме техните аргументи тук в Европейския парламент и може би тогава ще успеем да помогнем на тези държави членки да преодолеят съпротивата си. Та днес бих казал, трябва да се притесняваме не само от това как в бъдеще да помогнем на Северна Македония и Албания, защото те го заслужават, а как да съдействаме и на държави като Франция, защото това не е френска грешка, това е наша обща грешка. Благодаря. Господин Шейдър. Благодаря, господин председателю. Както комисарят Хан, комисар по разширяването, каза, решението на Европейския съвет е голяма грешка. По-точно отговорността за тази грешка е на френския президент. За съжаление, всички ние в Европа трябва да се справим с последиците от тази грешка. Европейският съюз. А, вместо да спази обещанията си, при положение, че в Северна Македония и Албания са направени много важни реформи, дори е поменено името на държавата, са неуместни и се надявам Европейският съвет да поправи срочно тази грешка. Ние обаче трябва чрез делегациите, двустранни контакти и процеса Жан Моне, да създадем по-тесни контакти с тези държави и да дадем знак, че според нас решението е грешка и ще я поправим. Господин Пат. Европейският съвет трябва да вземе ново стратегическо решение, тъй като това беше грешка да не се започват преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Перспективата за присъединяване към Съюза е движата сила за промените в тези страни. Северна Македония беше накарана да вярва, че решавайки проблема за името, ще доближи до Европейския съюз. Страните трябва да извършват своите вътрешни реформи, и за това, защото те са полезни за тях, но за тези реформи движещата сила беше и перспективата за присъединяване към Съюза. Трябваше да се започнат преговори с двете страни, за да могат да се насърчат, да се доближат повече до Европейския съюз и до европейските политики и така ще имаме надежни партньори по много въпроси. Незапочването на преговори, за съжаление, води до опасността от външни влияния в този регион – не знаем как Европейския съюз може да успее в глобален мащаб, ако не може да го направи в непосредственото си съседство. Госпожа Хутасари за една минута. Благодаря, господин председател. Е, страни кандидатки могат да бъдат само у нези държави, които имат е, реалистични перспективи да се присъединят. Северна Македония и Албания е, имат проблеми с корупцията, с престъпността, с правовата държава. Европейския съюз има достатъчно трудности с абсорбирането на Румъния и България, които през 2007 година не бяха готови да се присъединят към съюза. Не трябва да даваме на празни надежди на държави, които всъщност не изпълняват критериите е, за кандидат за Европейския съюз. Европейският съюз трябва да спре да разширява своите граници, когато собственият му дом не е вред. Мистер Лагос, one... Преждеговорившите казаха, че е нужна много политическа смелост а, за подписването на споразумението между моята страна и Северна Македония. А, изобщо не беше така. Имаше мълцинство, което наложи волята си на гръцкия народ. А, повече от 75-80% от гърците не искаха подписването това споразумение. А, Поиска се референдум, гръцкото правителство, тогавашното правителство отказа, но и тогавашното и сегашното гръцко правителство са онези, които подписаха това споразумение в ущърп на нашия народ го допуснаха. Народите на Западните Балкани не бива да се заблуждават. Няма македонска земя извън Гърция. Всеки трябва да се занимава с да е наясно с този въпрос. Има много доказателства за това. И е, още нещо трябва да се каже ясно. В Гърция има мраморна плоча, е, на която пише, че Македония е гръцка. Тази плоча е на възраст 2000 години. Не всички могат да четат. Госпожа Спираки за две мин... една минута. Господин комисар, скъпи колеги, европейската перспектива за държавите от Западните Балкани трябва да остане отворена. Това ще бъде стабилизиращо за региона и ще допринесе за модернизацията и демократизацията на тези държави. Правителствата в Скопия и в Тирана трябва да знаят, че няма да отговарят на различни критерии в този процес. В Албания трябва да се спазват правата на гръцкото мълцинство, а те бяха нарушавани в последните години. По отношение на Северна Македония, ние подкрепяме европейската перспектива след подписването на преспънското споразумение се промени името на тази страна и а, е, това трябва да е достатъчно условие за започването на предприсъединителни преговори. А... Господин Станишев, за една минута. Благодаря, господин председател решението на Европейския съюз от миналата седмица отправя погрешно послание към хората от Западните Балкани, не само към гражданите на Северна Македония и Албания. И най-погрешното послание е, че Европейският съюз не може да му се вярва, независимо какви жертви правите, може да бъдете предадени. Това може да се види в проучването на общественото мнение. Да, Слънцето ще продължи да изгрява и в Северна Македония, в Албания, но европейското влияние като глобален играч ще продължи да залязва, докато се чакат големите европейски реформи на Макрон, други ще запълнят вакуума на Западните Балкания. Ние не можем да обновим Европа не уважавайки собствените ни ангажименти и като държим политиките на Европейския съюз като заложник за егоистични национални политически интереси. Ние трябва да поправим още от утре щетите нанесени от това решение. Благодаря господин Шимечка за една минута. Благодаря ви. Трябва да кажа, че напълно съм съгласен с това, което казват мнозина от колегите. Решението на съвета от миналата седмица бе голяма стратегическа грешка и проблемът сега е, че международното доверие към Европейския съюз ще пострада. Защото е, ние е, се представяме като подръжници на основание на правила международен ред, обаче нарушихме собствените си правила, създадени за процеса на разширяване към Западните Балкани. Защото разширяването зависи от е, ясни критерии, цели и тяхната оценка. Ние не можем непрекъснато по прищявка на политиците да местим вратата, в която трябва да бъде вкаран голът. Това въжи и за Северна Македония и за Албания. Проявявам разбиране към някои от опасенията, които се изразиха в тази зала, като се има предвид ставащото в Унгария и в други държави членки, но това, което става в отделни държави членки, не може да спре процеса на разширяване, не може да служи като претекст за това. Благодаря. Господин Бардела за една минута. Благодаря, господин председател. Ние обсъждаме възможността Албания да се присъедини към Съюза. Защо искаме да присъединяваме една страна, коя, като нея? Албанците вече са в Франция и се възползват от вътрешния пазар. Те се движат безпрепятствено. Също извършва се трафик от тяхна страна в нашата страна. Ние просто ще затвърдим една ситуация, която е анархична и на която са подложени хората във Франция. Хората искат да запазят своята идентичност, защо тогава да се присъединява една страна, която е отдалечена от нас и по-близка до е, Ердоган. Европейското изграждане ограничава, налага много ограничения, парализираме се, докато а, другите големи сили от други континенти просперират. Благодаря ви за вниманието. Има искане за въпрос с синя карта от господин Валтер. Приемате ли? Моля ви да зададете въпроса си. Благодаря ви. Кога за последен път сте посетили Тирана, Битула или Скопия, но ще ви попитам нещо друго. Нещо обсъждаме абсурдна ситуация. Някои държави, които не са в Европейския съюз, искат да станат членки на съюза, а други, които са вътре, искат да излязат. Ние трябва да сложим край на всичко това. А когато направите обаче обещание на някои, някои а, очаква това обещание да се изпълни, защото тези хора няма да ви се доверят в бъдеще. Това е историческа грешка, аз съм убеден в това. Мисля, че ние се играем с мира и въпросът ми към вас е а, какъв друг начин на живот е, биха имали тези а, хора, в отличие от нас, които членуваме в Европейския съюз? За отговор. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз съм избран от Франция, за да защитавам интересите на французите. Затова мен ви вълнува благоденствието на моя народ, докато вас ви вълнуват по-скоро интересите на другите. Европейските хора изразиха своето мнение по време на европейските избори. Европейците очакват защита на тяхната идентичност, на суверенитета им, на демокрацията, Минута и половина, господин Радачовски. Когато се записах за едноминутна реч, не очаквах Северна Македония и Албания да получат този плесник и да не бъдат открити преговорите за присъединяване на тези две страни. Така наречените големи играчи в Европейския съюз предизвикаха тази ситуация. Те искат да решават всичко за всички. Но а, Северна Македония и Албания ще се присъединят към НАТО, така че американците ще продължат да си играят а, игрите. Предполагам, че сега ще а, накараме македонците е, да направят плоски покривите на всичките си къщи, е, за да могат там е, да кацат американските хеликоптери. Не, вижте, не е проблем да приеме Европейският съюз 7 милиона души от Афганистан до Ирак и още не знам къде си, а 2 милиона души християни от Северна Македония, славяни, не могат да бъдат приети. Това са славяни, християни, а, може би сред тях също има предатели, които не са се държали както трябва. Е това въжи за онези, които държат на реверите си значките на Европейския съюз, а не значки с националните си знамена. Господин Реслер, Политиката на разширяване е една от най-успешните европейски политики. Тя донесе стабилност и благоденствие на голяма част от Европа. И по тези причини е абсолютно недопустимо да се блокира започването на преговори за присъединяване Особено при положение, че комисията даде положителна препоръка въз основа на изпълнените условия и реформи. Държавите членки и кандидатките трябва да се оценяват въз основа на резултатите, а не въз основа на политическия климат в някои държави членки, дори и това да са едни от най-големите държави членки на Европейския съюз. А, тази огромна историческа и стратегическа грешка ще укрепи позицията на други актьори на Западните Балкани и отново ще върне на дневен ред въпроса дали може да се вярва на Европейския съюз. А среща на върха в Загреб през май следващата година ще даде възможност да се създаде ясен график на събитията. Госпожа Файон. Много благодаря. Младежите в Западните Балкани губят надежда. Те не ни се доверяват. Нека да припомня думите е, на френския президент от е, миналата есен. Е, той каза в Македония преди референдума за Преспанското споразумение, че разчита на тях. И същия този президент Макрон Искам да го попитам. Ако поеме отговорност за стабилността, ще поеме ли отговорност и за предсрочните избори в Северна Македония? Празни обещания са всичко, което виждаме от страна на Европейския съюз по отношение на разширяването. Преди 10 години Европейската комисия обеща на Северна Македония, че може да стане член на Европейския съюз. Засрамен съм днес и трябва да се извиня за нашите дела на хората от Западните Балкани. И действително трябва да решаваме за разширяването по друг начин. Има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли? slažem se s velikom većinom govora zastupnice fajon međutim ono što ju želim pitati. съгласна съм с повечето от това което казвате госпожо но искам да ви попитам защо не показахте същата подкрепа, когато ставаше дума за присъединяването на